европейската индустрия. И сега ще помоля Лейди Аштън да вземе думата. Много благодаря, господин председател. Голям потенциал за нови възможности се крие в азиатския пазар но също така има и високи бариери. Освен многостранните преговори, един начин за преодоляването на тези бариери би могло да бъде едно споразумение за свободна търговия. Именно затова ние искаме да започнем на нови преговори с основни азиатски економики, тези споразумения да бъдат амбициозни и да създават повече възможности. С Корея постигнахме това след две години интензивни преговори. Това е най-амбициозното споразумение за свободна търговия, сключвано от Европейския съюз. То обхваща редица е, сфери на економиката. Първо, нашите конкурентоспособни доставчици на услуги ще спечелят много в сферата на строителството, в екологията. Бизнес в Корея ще бъде много по-лесен в бъдещето. Второ, по селско-стопанските продукти Корея ще а, а, премахне голяма част от своите а, митнически тарифи, които бяха 35% и ще може да изнасяме уиски и млечни а, про, произведения. Също така, с поразумението ще се дадат а, а, предимства на европейските производители от порядъка на 1,2 милиарда евро а, намаление на тарифите. Фът, например, износителите на машини ще спестят 450 милиона евро годишно от плащането на мита електрониката също. Това ще даде възможност на износителите да засилят позициите си на корейския пазар. Корейските потребители купяват 25 милиарда стоки за 25 милиарда евро от Европейския съюз. Освен това, споразумението включва прозрачност за регулирането, ефективното прилагане и изпълнение на ангажиментите, по-добра защита на имуществените права и а, субсидии. А, амбициозна дисциплина се въвежда във връзка с бариерите в търговията, свързана с електроника и фармацевтични средства, в отговор на исканията на европейския бизнес. Корея ще трябва да промени вътрешното си законодателство, за да отговори на тези изисквания, но в Европа няма да има нужда. Във връзка с настоящото положение на нещата, искам да кажа, че ние имаме интерес да подобрим достъпа на европейски коли в, Евро... в Корея. Мога да се развие това сътрудничество по-добре, защото това ще донесе до е, е, едно е, поевтиняване с 2000 евро на една кола, която струва 25 000 евро. И е, нетарифните бариери е, са също така най-амбициозния елемент. Още от първия ден колите, които отговарят на международните стандарти, ще се считат за отговарящи на корейските разпоредби и това ще вече няма да бъде пречка. Ще се постигне еквивалентост също така между екоразпоредбите на Европейския съюз и на Корея. Корея се съгласи да приеме и да приложи някои временни дерогации. И ние работим в много активно сътрудничество за намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Ние защитихме дълги преходни периоди за либерализирането на чувствителния сегмент на малките коли тарифите ще бъдат премахнати в петата година на споразумението. Също така се предвижда значителни инвестиции на корейски фирми в автомобилостроенето, в Европа. Ще се увеличи разрешения процент на чужди части в колите от 40, от 40 на 45% и това ще намали опасността за нашата промишленост. А, нищо ново в политиката на а, намаляването на митата това няма да доведе до значими а, конкурентни предимства на нашите производители. Ние договорихме една специална клауза във връзка с намаляването на митата. И аз очаквам силна подкрепа от европейските партньори и институции, защото това е ясен сигнал за решимостта да постигнем напредък в търговията с Европа. Благодаря, баронеса Аштън. Сега давам думата на думата на политическите групи. Каспари, НП. Две минути. Благодаря ви, господин председател. Южна Корея е четвъртата по големина търговска партньорка на Европейския съюз и наистина милиарди е търговски обмен между нас и Южна Корея. Не искам а, да изразявам още своите поздравления към вас във връзка с поразумението, защото още не е подписано, но наистина много голяма работа е свършена. Ако успеете да постигнете това споразумение за свободна търговия, да го подпишете и да го подпечатате, наистина с а, цялото си сърце ще ви поздравя, защото Южна Корея е едно изключение – спрямо нормалната тенденция. Фармацевтичната индустрия, електрическите съоръжения са сфери, които наистина търпят развитие. Някои сегменти имат нужда от подобряване, но има производители, които имат доста критичен поглед. Е, най-вече доставчиците смятат, че нещата а, е, могат да се подобрят, но трябва много да се направи, за да стане така. Тоест, ние трябва а, е, да а, така, да стегнем редиците, за да преодолеем а, някои а, негативи на споразумението за свободна търговия и най-вече да избегнем всички неразбирателства и всичко да бъде ясно, за да не може Южна Корея да създава някакви нови тарифни бариери. Надявам се, че ще успеем да извлечем възможно най-голямата полза от споразумението за свободна търговия. Две минути на Ари. Благодаря. Госпожо комисар, колеги, за мен е удоволствие а, да чуя колегата от консерваторите а, да подкрепи предложението на комисията. Има доста опасения сред европейската индустрия, свързано с това споразумение. Някои отрасли и в частност автомобилната индустрия подчертават огромния ефект, който ще има върху тях това споразумение. Вие не сте отговорили на тези тревоги. Може би сте решили да направите а това, за да стимулирате услугите. Защо се съгласихте на тази клауза за възстановяване на метата, след като подобно нещо не е предлагало на други развиващите се страни? Тази клауза ще засегне не само автомобилостроението, но и текстилната индустрия, защо трябва да се създава такъв прецедент, да се изопачава конкуренцията. Вие току-що не казахте, че комисията предлага и предпазна клауза, но знаете, че тя няма да се прилага автоматично и ще бъде много трудно тя да бъде задействана а, преди да изтекат първите пет години. Ако Корея предлага на а, пазара в Европа 100 000 автомобила годишно. Това ще коства 6 000 работни места в Европа. И в момент, когато автомобилната индустрия е толкова силно засегната от кризата, как можете да оправдаете сключването на подобно споразумение? Това е въпроса, който поставят редица страни и автомобилната индустрия. Затова е необходимо повече прозрачност да проявите във вашата работа, госпожо комисар. Следващият оратор господин Тюре от групата на либералите за две минути. Благодаря, господин председател. Аз а, ви благодаря и на вас, а, госпожо комисар Аштън, за информацията, която ни предоставихте тази вечер на нашето извънредно заседание и сега в пленарната зала. Очевидно, резултатите от споразумението за свободна търговия за, с, с Южна Корея са добри а, и изключително важно от гледна точка на свободната търговия, защото в а, кризата обикновено се застъпва позицията на протекционизъм, на запазване на работната заетост и това нещо срещу което трябва да се борим ние в Европейския съюз. Въпросът е до каква степен комисията придава значение на споразумението с Южна Корея, защото дълго време е, съсредоточихме вниманието си върху кръговете доха на преговорите на СТО. Вие смятате ли, че завършването и а, подписването на споразумението за свободна търговия с а, Южна Корея ще бъде стъпка към други споразумения, дали това ще бъде стъпка а, а, отдалечаваща се от Доха и как ще повлияе това на политиката на свободната търговия. Както знаете, особено във връзка с за клаузата за възстановяването на митата, има известни опасения. Тук се говори за държави с ниски разходи, като например Индия и Китай, което поставя под риск нашата промишленост. Смятате ли, че тези опасения могат да бъдат решени? Госпожа Фигерей, до една минута. Благодаря, господин председател. Това, което ни каза госпожа комисара, е съвсем ясно. Финансовите и промишлени групи в Европейския съюз имат какво да кажат и по този повод, но има и друга страна въпроса, която вие, госпожо комисар, не засегнахте. Има някои по-чувствителни сектори, като например текстилната промишленост и шивашката промишленост и това, което ще се случи с работните места в тях. Това е причина за загриженост, защото комисията като че ли продължава да пренебрегва доста сериозната ситуация, в която се намират както те стигнат текстилната, така и шивашката промишленост. В Португалия, например, има големи региони от страната, в които а, то, тези производства са доминиращи. Същото се отнася и до Испания. А, би трябвало една а, добре структурирана политика е необходима а, да, да се създаде, за да може на базата на регулирането, на базата на публичната политика, на базата на прилагането на иновациите и новите продукти да създадем повече работни места. Благодаря. Четири минути. Това е първата ми реч в този парламент. Като депутат от Обединеното кралство, може да очаквате от мен да бъда бунтар и няма да ви разочаровам. Ние обсъждаме търговски споразумения и в частност това с Южна Корея, което трябва да се подпише през тази година. Тъй като не разполагаме с особено много подробности по това споразумение, сигурно две трети от ползите ще бъдат за Южна Корея, само една трета за Европа. Затова искам да кажа нещо общо. Много хора не знаят, че има около подобни отделни споразумения на двустранна основа с страни като САЩ, Канада, Мексико, Бразилия, Индия, Китай, Южна Африка. В Европа има такива с Русия, Украина, Турция, Лихтенштайн. Има също и с не членки на Европейския съюз и ЕФТА, като Норвегия. Норвегия защитава своето рибно и селско стопанство. а Тя е една от най-големият ни партньор. Швейцария е един също силен пример. Там има разпоредби за примахване на митата върху промишлени и селскостопански стоки. Също се позволява на граждани на Швейцария да работят и живеят в страни от Европейския съюз, както и обратното. Те са част от а, а, шенгенското пространство. Те могат да участват в образователни, културни програми, могат да кандидатстват за безвъзмезни помощи за извършването на научни изследвания. Всъщност те имат всички ползи от членство в Европейския съюз без разходите. Докато ние трябва да плащаме 600 милиона годишно за достъп до а, пазара. Швейцария не е толкова незначим търговски партньор, тъй като 80% от нейния изток, е, износ е към Европейския съюз. Търговските споразумения по този а, начин те се възползват в най-голяма степен от тези споразумения, без да губят суверенитета. Председателят прекъсва оратора. Следващият оратор е господин а, Гаспари. Каква е процедурата синя карта? Това е нова процедура. всеки да може да зададе въпроси. Може ли да приключа? Не, вие трябва да се съгласите с прекъсването. Ако не сте съгласни, си е ваш е, въпрос. Може ли да повтаря? И така е, Швейцария може да запази своите разпоредби в други области, които са отклонения от тези на Европейския съюз, като тези в пазара на труда и финансовите услуги. Великобритания би искала също да се отклони от разпоредбите на директивата за услугите или за хедж фондовете. Защо тогава Великобритания да не може да има подобно благоприятно споразумение както Южна Африка и Швейцария. И така ще получим всички уверения, които имат швейцарците. И ще бъдем свободна търговска държава, наред с такива като Швейцария и Южна Корея. Благодаря, господин Кембъл. Изслушахме а, представителите на политическите групи а, и необвързаните, и особено господин Щастни. Сега имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, като силен защитник на споразумения за свободна търговия, аз искам да призова за равнопоставеност. Ние не сме удовлетворени. Има някои промишлености в държави членки, които са в неравнопоставено положение. Европейската комисия, Европейския съвет би трябвало да разгледат местата, където има търкане, където има проблеми с а, а, преструктурирането, особено на европейската автомобилна промишленост, тъй като ще може да се запази стандарта на живот. От друга страна, раз, равнопоставеността няма да бъде е, недостатък, ще се създаде прецедент за близкото бъдеще. Ясно е, че това носи други ползи на Европейския съюз и на някои от европейските промишлености. Винаги ще има губещи и печелещи, такова е естеството на двустранни споразумения, но не би трябвало да достигнем едно положение близко до баланса. Винаги трябва да се стремим към повече и само когато постигнем допълнителен напредък, ние можем да говорим за споразумения за свободна търговия, които да бъдат прецедент за бъдещето. Благодаря. Господин Суста, две минути. Благодаря, господин председател. Докато баронеса Аштън работи в тази сфера, трябва да кажа, че постигнахме по-добри резултати, въпреки разликата в политическата ориентация с нейния предшественик. Аз трябва да го заява. От друга страна, обаче, аз не мога да бъда толкова ентусиазиран по отношение на това споразумение, колкото и госпожа комисар. Различни инициативи през годините са били реализирани, но повечето не са завършвали така, както се, е, са планирани да завършат. Ами, има криза в света и чувството за реципрочност някак си превалира в света. Има големи индустриални играчи в света и други, които са много по- слаби или по-силно засегнати от кризата. А, но криза навсякъде има, така че нашата задача е да помогнем на Европа да преодолее кризата. И във връзка с поразумението за свободна търговия, искам да кажа, че то е като по учебник направено и е в съответствие с реалиите до голяма степен. 30 милиарда е сумата, за която говорим във връзка с Южна Корея. Има обаче доста силна липса на пропорционалност. Имаме качествени производства, които в Европа, които имат нужда от нови технологии и не можем да ги оставим без финансиране. Благодаря, госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, аз не съм особено доволна от механизма за възстановяване на метата, или а, за изискването за происход. Всичко това ще навреди на европейската економика. Трябва да видим също и какъв е а, ефекта от а, вноса от а, Азия, където имат много ниски разходи за труд. Това трябва да съставлява също част от преговорите, вместо да ни е грижа за просперитета на индустрията или износа. Трябва да видим какъв е ефекта върху конкурентоспособността и заетостта в Европа по-скоро. Това е безпредседент, който се създава сега, което може да повлияе на бъдеще споразумение за свободна търговия. И комисаря смята ли да пренебрегне мнението на синдикатите в Европа? В Корея вече празнуват победата за техния автомобилен сектор, а колегиума на комисията в пълен състав не е обсъждал този въпрос все още. Смятате ли да погледнете отново на този въпрос от друга гледна точка? и да окажете допълнителен натиск върху Корея. Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Аз бях принес, е, е, притеснен, че, доклад, че, че изказването на господин Каспари беше толкова отрицателно. Ние помолихме комисията да влезе в тези преговори от, наш, от наше име и комисията е постигнала онова, което искахме ние тя да постигне. Искам да благодаря и на бароне Баронеса Аштън за начина по който са постигнали това споразумение. Очевидно, във всяко а, разу, а, споразумение, във всеки преговор има победители и а, победени. А, има обаче много спечелили и в Корея, и в Европа, и в днешната криза не можем да твърдим, че нещо, което изпраща един позитивен сигнал на такива големи играчи на сцената, като Европейския съюз и Южна Корея, това може да бъде само добро. Трябва да кажа, че Европейския парламент и съвета на министрите биха могли да придвижат това до етапа на окончателно подписано споразумение. Ние можем да а, а, защото ако не постигнем споразумение с Корея, можем да забравим Азия, страните от Персийския залив и честно казано да забравим и Доха. Това е едно споразумение, кое, в което Европа е постигнала стратегическо предимство, така че ние в тази криза да запазим пазарите си колкото е възможно по-отворени. Благодаря господин Мартин. Иска ли някой да вземе думата сега в процедурата на спонтанните изисквания? Господин Кали. Господин председател. За мен това е ново, но а, беше много дидактически ценна тази дискусия за мен. Но се чудех дали има ползи и за Корея, и за Европейския съюз. Господин Рив, господин Тур подчертаха това и аз се надявам, че баронеса Ештън ще може да отговори по отношение именно на предимствата, които това споразумение дава на е, Европейския съюз, а също така и нещо за развитието на двустранните споразумения с другите държави. Господин Батен, една минута. Благодаря. Благодаря. Аз искам да, да подкрепя казаното от моя колега Камбел. През 2006 беше изготвен доклад за връзките на Европейския съюз. Това става дума за Швейцария. И те си направиха добре сметката и решиха, че най-добре е да не се присъединяват към Европейския съюз. Ако това е валидно за швейцарците, това е със сигурност валидно и за британците. Ние трябва да имаме също прагматично отношение към економиката си. Господин Мартин, по процедурен въпрос. Вие сте много толерантен, господин председател, но в нашия правилник е добре казано, че в процедурата за спонтанни изказвания, изказването трябва да е насочено към темата, която се обсъжда, а това изказване не беше. Благодаря, госпожа Есая. Благодаря, господин председател за вашето изказване. Вие казахте, че в една ситуация е много важно да се стига до решения и споразумения, които дават възможност да се премахнат пречките. Днес имахме един много важен дебат върху кризата която има в автомобилостроенето в Европа и, в, и, и за кризата за текстилната промишленост и в някои сфери в Испания и Португалия. Следователно, госпожо комисар, трябва много сериозно да се разгледа загрижеността на гражданите на Европа за разходите и какво ще озна, означава това, защото значението на свободната търговия е много важно, но какво ще кажете за загубата на работни места в традиционните сектори? Няколко въпроса бяха повдигнати, така че сега искам да дам думата на госпожа комисара да отговоря. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че дебата някакси не ме изненада, защото изразените притеснения от страна на колегите са общи притеснения. Бих искала да благодаря на Дейвид Мартин за всичко, което направи в комисията аз разбирам колко добре е работи тази комисия с мен през изминалите месеци. И в същото време детайлите не са известни на всички. Ще ги предоставя, разбира се, но изключително важно е да се разглеждат фактите, а не уверенията няколко по-общи неща във връзка с поразумението. Беше направено всичко, за да се постигне най-доброто за европейското производство. И а, за колегите в дясно от мен бих казала и за британската промишленост аз бях помолена да направя а, това споразумение възможно, иначе не бих застанала тук пред вас. Модус операнда беше много ясен. Дейността на комисията беше подкрепена от Европейския парламент и от съвета. И именно заради това постигнахме много. Моя колега, господин Ариф, ми напомни, че не трябва да се жертват някои производства. Това е нещо, което ме разтревожи, защото не съм имала дори такива помисли да бъдат жертвани някои производства в Европа. Е, споразумението винаги означава, че и двете страни по него се стараят да постигнат колкото се може повече ползи за себе си. Но едно споразумение трябва да се разглежда като двигател на развитието и за двете страни. Ето защо ние проведохме едни много ам, тежки а, преговори. Има разбира се, пазари, които не са толкова интересни за нас, но Корея е изключително важен пазар за Европа, за химическите а, продукти, за фармацевтичните продукти и така нататък. Ние трябва да осъзнаем и да признаем значимостта на корейския пазар, ако искаме сериозни споразумения за свободна търговия ние сме економическа суперсила и аз не мога да се съглася в никакъв случай, а когато сравняват нас с Швейцария и е, или може би не съм ги разбрала, когато се сравняват с Швейцария. Това са сериозни преговори за сериозен резултат. Детайлите се проявяват и те показват целите и ползите. Автомобилостроенето. Да, наистина, представителите на този сектор бяха загрижени. И ние постигнахме всичко, което те искаха от нас за текстилната промишленост. Ни увериха, че малко са нещата, които могат да предизвикат тревога за запазване на работните места на европейците. Аз нямам никакъв интерес и не желая да се затвори нито едно работно място, нито едно производство в Европа да не бъде намалено. Е, едно нещо е риториката, но реалността е съвсем друго нещо. Ние трябва да излезем извън риториката и да видим какво ни предоставя реалността. Наистина, аз бих посочила, че това което имаме пред себе си, е много важно за всички сектори производствени. Клаузата за възстановяване на митата а, беше а, формулирана само за да може а, да се предпази а, задълбочаването на други елементи в това споразумение за свободна търговия. Това са различни начини за разрешаване на един и същ проблем. Механизмите, които съществуват в споразумението, гарантират, че това не е а стриктно а, разпределение разписание на само един метод за постигане на резултати. Аз вярвам, че ние разрешихме а, проблемите по-добре. Аз нямам намерение да се извинявам пред Европейският парламент, а, нито политически, нито економически за това, което постигнахме. Аз не се извинявам а, за това, което представям на Европейския парламент, а, вярвайки, че това, което предлагам на вашето внимание е едно споразумение за свободна търговия, издържано според изискванията на 21 век. В а, дните на економическа криза, наистина аз чувствам силно своята ангажираност и отговорност пред европейската економика и гражданите на Европейския съюз. И аз се обръщам към колегите а, с апела да разгледат реалността. Да, а, пред вас ще се лобира, както и пред мен се е лоби, лобирало, но резултатите, които постигнахме, ще са от огромна полза за Европейския съюз. И това в крайна сметка е най-важното. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Остава още една точка. Устен въпрос за последиците от економическата и финансова криза за развиващите се страни и за сътрудничеството за развитие. Искам да помоля комисаря Дегухт да вземе мястото си и да помоля госпожа Джоли, авторката на въпроса, да го представи. Благодаря, господин председател.